Καλημέρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, να απολογηθώ για την καθυστέρηση. Добро колеги. Извинете ме за закъснението. Имаше малко объркване. в бюрото. Току-що ме информираха, че трябва да председателствам заседанието. Нека бързо започнем работа. Извинете ме още веднъж за закъснението. Мистер Таварес, рапортер of the review of the US. Господин Тавареш, докладчик по прегледа на правата на човека. Ще бъде тук в 11 часа. Ще обсъдим неговия доклад преди към нас да се присъедини госпожа Рато Козако Маркулес, министър на външните работи на Кипър, която да ни информира за резултатите от срещата на съвета на външните министри. Обсъждането на доклада на госпожа Мария Тешаке, стратегия на Европейския съюз за цифрова свобода, се отлага. Има ли някакви възражения? I have the pleasure with Имам удоволствието да ви представя госпожа Сара Клиф, помощник генерален секретар на Организацията на Обединените нации. Тя ще ни говори за действията, които предприема ООН, за да повиши гражданския си капацитет в държави, преминали през конфликт. Госпожа Клиф работи в областта на насърчаването на политическия процес – засилването на сигурността и изграждането на съдебна система в условия на преход. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Κλиф. Ξανά απολογούμε για... С това веднага ще дам думата на госпожа Клиф. Извинете ме за закъснението. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да разменим мнения за темата е, граждански капацитет. Това е една инициатива на ООН, която се породи от това, че ние осъзнахме нещо много важно, а именно, ако не можем да подкрепим добре изградени силни национални институции, да дадем на хората чувството, че те са представени политически, че полицията ги защитава, че има системна, съдебна система, че има економически институции, които им предоставят работа. Да, ако не сме в състояние да окажем подкрепа на подобни национални институции в страни, които излизат от конфликти, процеса на възстановяване след конфликта едва ли ще е успешен. С други думи, ние осъзнахме, че подкрепата за националните институции в страни като Ливия, Ябен, Кодивар, Хаити и други Източен Тимур е, са основна част от нашите усилия и е, от е, политическото ни посредничество и миротворческата ни роля. По време на конфликти тези неща са много важни, но сами по себе си не са достатъчни да направят така, че страните да не се сблъскват отново с риска да влязат в конфликт в периода на прехода. Именно това е, което се занимава нашата инициатива. Пет е, области, е, в които се изгражда националния капацитет са засегнати. Политически процеси, сигурност и безопасност, правова държава, економическо възстановяване, създаване на работни места и ключови административни институции. Ние и си извадихме ред полуки, които всъщност, до които стигнахме по доста болезнен начин с миротворческите ни а, акции в а, много стра... части на света. Някои от тези а, е, полуки са свързани с това, че не винаги чисто механично могат да се пренасят модели от едно общество в друго. А, също е много трудно да се прехвърлят моделите на институциите от една страна в друга. Е, изграждането на гражданския капацитет не върви чак толкова бързо. Е, не е толкова лесно да се изгради доверие в правителството. Необходимо е много търпение в политическите, по време на развитието на политическите процеси в подобни страни, защото понякога очакванията са тези неща да се случват по-бързо. И нашата инициатива всъщност се занимава с три неща. Работим в конкретни страни, в подкрепа на тези страни. Работим в партньорство за предоставяне на помощ и опит и подкрепяме и реформи в рамките на системата на ООН. Ще очертая накратко тези три области и ще коментирам и някои проблеми, които напоследък се сблъскахме и сигурно ще имат и общи предизвикателства с Европейския съюз. По отношение на работата с конкретни страни, ние подкрепяме прехода в Либия, Либерия, Кот Дивуар, Южен Судан, Хаити и Йордания, както и е, в Източен Тимур. Сега започваме да работим в подкрепа на прехода в е, Йемен. Е, наш колега е участник в мисиите в Сирия. Някои от полуките, които си извадихме от участието ни в тази страна, имат отношение и към работата на ООН и към Европейския съюз, именно в идеята за изграждане на институциите. Първо, е необходимо да обединим а, инструментите си за развитие на политика и с цел да се подкрепят а, националните а, институции по един по-логичен начин. Примерно подкрепата за, политически, за поли, полицейските сили осигурява една устойчива сигурност. Разбира се, има различни моменти, по, когато по различни причини нашите усилия не са успявали. Примерно, подкрепата за полицейската е, система, ако не върви ръка за ръка с изграждане на, систем, на съдебна система, примерно в Либерия нямаше дългосрочно бюджет е, да се заплаща на полицията и за сътрудничество с съдебната система. За това в последните години работим е, по аспекта сигурност и по аспекта развитие, така че да очертаем една обща стратегия, която да съчетава работата и с полицията, и с съдебната система и да осигури бюджет по-дългосрочно. Работиме с програмите на Световната банка и Международния валутен фонд в такъв смисъл. Друг аспект е, е необходимостта да разсрочим във времето нашето планиране, така че да отчетем политическите цикли на място. Е, много добре сте наясно с факта, че политическите цикли на вземане на решения понякога отнемат много повече време, отколкото се очаква. Това е особено вярно за страните в криза, където политическото ръководство няма опит в е, ръководенето на страната и още се бори с наследството от конфликтите. Така че ние, когато реагираме на подобни проблеми в Либия, например, е, планирането на мисията ни беше разсрочено във времето, за да можем първо да създадем на място някой основен, е, основен капацитет, но и да дадем възможност на либийците да премират през собствения си процес на вземане на решение и да ни кажат какъв, каква подкрепа очакват от нас. Така че това беше всъщност втория етап от, нашата, от планирането на нашата подкрепа. Трето послание, което има отношение към ООН, но и важно и за Европейския съюз, според мен – е изграждането на партньорства, които да работят за изграждане на капацитет, като в тези партньорства да бъдат ангажирани както е, страни от юга, така и от севера. Мога да дам е, пример с страните от арабската пролет и прехода, през който минават те. В е, някои от е, някой от вътрешния опит на страните членки на ЕСЕ по вре, от е, времената им на преход могат да бъдат използвани в този смисъл. Изграждане на системна система, на система за сигурност, е, защото в края на кращата става дума за преход от един авторитарен режим към демокрация. Значи може да се почерпи от опита на изграждането на системна, е, съдебната система и така нататък. Ние Именно е, чухме е, е, за това, че те се интересуват от опита на прехода не само на историчес... в източна Европа, но и Испания и Португалия от малко по-назад във времето. В такъв смисъл е много важно на подобни страни да се предоставя помощ от техния регион, т.е. специалисти, които говорят техните езици, защото много често хора, които говорят там френски и английски, не са толкова много. Също е много важно да има контакт с, на местно ниво. И е, в такъв смисъл е важно да предоставяме такъв вид помощ, която да може да осигурява взаимодействие между севера, примерно страни от Европейския съюз, където има опит за изграждане на добри институции с добър метод на управление, но и сътрудничество да се предоставя с страни от региона, защото те, им, те имат познания за местния контекст, за реалността там. Така че нашата полука е, че трябва да се търсят партньорства между севера и юга в помощ на страните в преход. Един друг пример е програмата ни, която изпълняваме в Южен Судан – Правителството на Норвегия работи в сътрудничество с Етиопия, Уганда и Кения и съответните ръководства, за да се изградат основните институции на администрацията в тази страна, която няма такива институции. Тоест отново пример за партньорство Север-Юг. Основ... Втори основни елемент на нашата работа са партньорствата за предоставяне на опит – отново тук започнахме да създаваме платформи, които да предоставят опит от е, страни членки, от правителствени агенции и от неправителствени организации, които са запознати с нуждите на прехода след конфликти. И а, е, ние този процес на изграждане на инициативи в ООН имаше два много важни аспекта – за очертаване, за откриване на необходимата помощ. Първо ни стана ясно, че ОНЕ не следва да работи сам, защото ние не можем да предоставим този опит, който не съществува е сред нашия персонал изцяло. И второ, че трябва да се работи с страни, които имат опит вече в тази област за преход след конфликти. Опит било от вътрешни е, нужди или от сътрудничество по програми по тази тема. Ние имаме платформа, която се нарича CAP Match, т.е. съчетаване на способностите, където ние предоставяме възможност да се опише е, нуждата от определени умения, от изграждане на определен капацитет и съответно правителствени агенции или неправителствени организации могат от своя страна да опишат какъв вид опит могат да предоставят. Има възможност да се дадат няколко категории на е, такъв опит. Така че това е едно място, където се обединяват и нуждите от, и възможностите да се предостави опит. Ние работим и по вътрешната реформа за ООН, защото като всяка голяма организация ние трябва да обсъдим своите процеси и процедури, да бъдат те достатъчно бързи в реакцията си при нуждите, исканията на определени страни, за да можем да бъдем достатъчно гъвкави, за да се приспособяваме към различните обстоятелства. Една област, която според мен би била предизвикателство за всички големи многонационални институции, е как да се е, съчетае работата на е, е, отделите, които работят в областта на политическата област, на сигурността и на развитието. Ние в последните месеци Примерно, прехвърлихме колеги, които работят в отделите за миротворческите мисии към отдели е, в програмите за развитие. До този момент те работеха много разделени един от друг в подкрепа на полицейската система или съдебната система. Так, а сега се опитваме да предоставим нераздробена помощ, а по-концентрирана. Това се случва и в Либия, и Либерия, и в Кодивар. Аз ще спра до тук и ще ви дам възможност сега да задавате въпроси. Να ευχαριστήσω πραγματικά την κυρία η οποία μίλησε πολύ λίγο, αλλά είπε πάρα πολύ. Сърдечно благодаря на госпожа Клиф за това, че в обобщен вариант ни представи много важна информация. Сега преминаваме към разисквания. Господин Йолайнен. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за изложението. Според мен, нашата комисия по външни работи и Европейският парламент поставят ударението върху изграждането на граждански капацитет за възстановяване. През изминалите години доказахме, че Европейският съюз може да окаже помощ и съдействие не по пътя на военната намеса, а по пътя на така наречената мека сила. Никак не е трудно да се осъществи военна намеса, но е много трудно да се възстановят страните засегнати от военен конфликт, тъй като там много системи не функционират, например съдебната система. Липсва основен капацитет. Как точно ООН предприема действия на място? По силата на какво? По силата на споразумение с Съответното правителство ли? Как се осъществява и сътрудничеството между ООН и Европейския съюз? Европейският съюз има по линията на външната политика, на политиката за развитие, редица възможности и понякога има конкуренция между работещите в тези две области външната политика и политиката за развитие. Говорихте за Централна и Източна Европа. Говорихте за държави като Либерия, Либия, Йемен. Не знам точно какво могат да научат тези страни от нас, сравнявайки ги с страните от Централна и Източна Европа. Тоест, може ли да се сравни техният преход с прехода на страните от Централна и Източна Европа към демокрация? Могат ли те да научат нещо от страните от Централна и Източна Европа? Председателят. Ще помоля колегите да поставят всички въпроси, които имат, така госпожа Клив ще може да отговори. Госпожа Льозинг. Благодаря. Говорите за много важни хуманитарни функции. Напълно съм съгласна с господин Лайнен, че заслужавате наистина уважение за работата, която извършвате в страните, за които говорихте. Обстановката там е много сложна. Днес говорим за граждански инициативи, инициативи по изграждане на граждански капацитет. Господин Лайнен каза, че Европейският съюз предприема действия единствено по линията на гражданския капацитет. Аз бих поставила под съмнение това, но не това е темата на днешния ни разговор. Говорихте за всеобхватен подход. В рамките на този всеобхватен подход, какво е мястото на взаимодействието между гражданския и военния капацитет? каква е ролята на военния аспект. Мисля, че един такъв въпрос е уместен, още повече като се има предвид, че днешното заседание се провежда съвместно с подкомисията по отбрана. Имам следния въпрос. Имаме доста голям опит с Хаити. Преди последното бедствие там е имало бедствен глад и то не веднъж, съгласно Световната програма по прехрана през 2008 година се е стигнало до ужасяващи актове на насилие. Били са необходими до 60 милиона долара, за да се предотврати този бедствен глад. Но вместо това годишно са били инвестирани по 600 милиона. И според мен това е много тревожно. Може ли да се промени нещо в бъдеще според вас? Опитът в Ирак в Афганистан, в Хаити показва, че чисто гражданската намеса в такива региони не води до изграждането на устойчив държавен капацитет. Това отчасти се дължи на факта, че двете страни имат различни представи за това какво е държавен капацитет. но друга страна, в страните в региона се съкръщава държавният капацитет. Много е важно също според мен да допринесем за устойчивото развитие на економиката в засегнатите страни. И ще ви дам за пример Афганистан. Там се изгражда инфраструктура за водоснабдяване. Тя се изгражда от външни изпълнители. След като се оттеглят външните изпълнители, тази инфраструктура по никакъв начин не се насърчава и доизгражда. Същото е положението и в Ирак. И какви полуки можем да си извлечем от този опит, така че в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план да се предприемат мерки, които наистина да са в името на социалните, на економическите интереси на населението в тези региони. to ja przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować pani за... Господин Земке, много ви благодаря за представянето. Въпросът ми е следният. Много добре знаем, че излизането от конфликт е един дългосрочен процес. Това не е процес, който може да приключи веднъж за винаги, както приключва една война след решаващата битка. Трудно се излиза от кризи след конфликт. С какъв капацитет разполага ООН? Какъв е нейният потенциал? за предоставяне на помощ след бедствие на място. С какъв капацитет разполага ОНЕ за предоставяне на такава помощ? Какви екипи се изпращат на място? Какви експерти? Явно е, че има нужда от експерти, например от юристи. Има нужда и от други експерти, които, например, да изградят инфраструктура за водоснабдяване – Предоставя ли се адекватно финансиране за тези дейности? Към момента те се извършват в дългосрочен план, т.е. необходим е и съответният бюджет за тяхното финансиране. Какво е вашето виждане, като се има предвид, че има проблеми с бюджета на ООН? Председателят. Сега предлагам на госпожа Клиф да отговори на въпросите, които бяха поставени до тук. След това ще има втори кръг от въпроси. Thank you, Uh, in... Благодаря, господин председател. По отношение на това как работи ОНЕ в сътрудничеството с правителствата, е, присъствието на ООН в е, сребла света минава по два пътя. Първо, в почти всички страни по света имаме постоянно присъствие е, и има агенции за развитие, които са там постоянно. И техният начин на работа е следният. Те разработват стратегия, поискане на правителството и след това подписват цялостна рамка за споразумения по приоритетните области, в които работят. Е, тези агенции е, присъстват е, особено силно в страни, където има кризи и сериозни промени и там се налага много бързо да променят програмите си, затова е необходимо да може да се прави анализ на кризи и да се предприемат предохранителни мерки. след това може да се работи и чрез мисии с мироопазване, чрез специални пратеници и други инициативи. Това означава, че се авторизира съответната временна мисия от съвета за сигурност но за областта на цивилния капацитет се е, изисква да има специално искане от страната, за да може да започне тази дейност. Тук не става дума за осигуряване на спокойствие при изборите или пък на обучение на полицията. Ако искате да работите с едно правителство, трябва то да даде своето съгласие, да ви покани. И обикновено, още преди да започнат мисиите, имаме яснота по типа помощ, който се иска и начина по който се предполага да се предостави. Разработваме съвместни оценки на потребностите след кризи. На този тип оценка се провежда в момента в Йемен с властите, гражданското общество там. След това по отношение на мироопазването работим с колеги натрупали опит в областта на мироопазването, така че от службата, Европейската служба за външна дейност за да осигурим мироопазващите мисии. Освен това, е, имаме специален процес за планиране на международните мисии, известен като IMPP, и той събира е, всички елементи на една такава мисия и, е, и военния, и цивилния, административния, технически и прочие. Питахте за Хаити, дали е можело да се предотврати катастрофата е, като цяло все повече се става ясно в международната общност, че е, по-скоро трябва да се опитваме да изграждаме устойчивост към кризи и бедствия, отколкото да се опитваме да се справяме с проблемите в последствие. А, когато нещата са станали вече много по-тежки. Това може да се прилага за природни бедствия, като в Хаити, където просто сградите не са били достатъчно здрави, може да се прилага и при да, е, други кризи, а, особено кризи свързани с конфликти. Трябва да се предприемат специални предварителни действия, за да се а, а, провежда медиация по време на конфликти, това е много по-ефективно, отколкото да се опитаме да се справяме някакси с положението, след като конфликтът вече е избухнал. Освен това, а, е, економическото възстановяване, заетост а, е една от областите, една от пете основни области, в които работим, защото така хората се успокояват, могат да си хранят семействата. И ако това не е на лице, техното доверие в процеса по изграждането на мира много бързо може да спадне. Не е лесно. В много страни по света има сериозни трудности при създаването на заетост. Но Особено там, където има общества в преход, наистина трябва да се полагат усилия, струва си. И нека да се върна към един от първите въпроси. Какви полки сме си извлекли от преходите в Европа и доколко те са приложими към други страни? Прави сте, когато казвате, че има голяма разлика между страните, които са преминали през гражданска война и онези, при които може да е имало авторитарно, авторитарен преход, но без война. Това е очевидно и по отношение на Либия и Сирия, например. Но все пак а, има, има връзка и, и възможност за сравнимост. А, когато пътувах из Африка, Северна Африка, а, след арабската пролет в почти всички страни ме питаха какво се прави с тайните досиета на стария режим. Така че ето, ето един въпрос, който може да се окаже, че е приложим в повече от една страна и е важен в повече от една страна. След това, по отношение на връзките между капацитета на ОНЕ и помощта, която можем да предоставим. Имаме автоматичен механизъм при хуманитарни кризи, той може да бъде активиран и дава възможност различните хуманитарни агенции да се организират по групи за предоставяне на вода, здравеопазване, образование и храна. Те работят с неправителствени организации и в тези ситуации работят в много тясна връзка с Европейската служба за хуманитарна помощ. По отношение на мироопазването, принципно сме установили, че е по-лесно да се изпрати първо военният капацитет и след това да се и едва след това да се мобилизира целият граждански капацитет за помощ. Ще се надявам, че колегата Рената ще може да ви даде малко повече подробности. Благодаря. Нека да говоря за малко от пулките. Е, основната пулка е, че няма един основен метод, който да бъде следван е, затова и ние работим в три основни измерения. Първо, следваме Европейския съюз или така да кажа Европейския съюз работи по същия начин за изграждане на държавния капацитет, военен и полицейски капацитет. Но за разлика от Европейския съюз, ние използваме и много персонал на ООН за миротворски мисии. в области, където сме представени, защото можем и много лесно да предвижваме този е, персонал. Ние имаме много малък основен капацитет и е, при изпращане на мисии разчитаме на персонала на ООН. Също имаме и механизми за бързо действие, когато се възползваме от капацитета на страните членки, особено за хуманитарна помощ. Там много често използваме помощта на страните членки също така сме в състояние да създаваме много бързо екипи за бързо реагиране, примерно в областта на полицейско сътрудничество. Имаме и постоянни такива екипи, е, примерно 4-5 души имаме, е, които могат да реагират спешно в ситуации, когато е необходима помощ за съдебната система, да речем, или в е, полицейските дела, но имаме възможност да се ползваме и от капацитета на страните членки. Основен проблем са, е това да намираме конкретните експерти, особено в страни, където има нужда от изграждане на национални институции служителите на ООН не са експерти по създаване на основните държавни институции. Ние не се занимаваме директно с изграждане на националния политически процес. И затова разчитаме на страните членки, като създаваме механизми, които да ни дават възможност да имаме достъп до съответните специалисти от които ни предоставят правителствата на нашите страни членки. Така че е, ние не считаме, че има един конкретен механизъм, по който можем да работим и всъщност по това се разграничаваме или се различаваме в нашата дейност от, от, други организации. Председателят. Още трима души са заявили заявка за изказване. Започвам с господин Мон. Благодаря, господин председател. Благодаря е, за присъствието на нашите уважаеми гости. Вие споменахте Ливия и вие обръщате сериозно внимание на тази страна. Тя и съсед на Европейския съюз. Ние също се интересуваме какво се случва там знаем всичко, което се случи с режима на Кадафи и след това. Но може ли да ни говорите малко по-конкретно за това какво се пред... предполагате, че ще се случва там? Как, как работите с тях? Какво очаквате да направи Европейския съюз? Знаем, че там има сериозни проблеми с сигурността. Свидетели сме на терористични атаки, включително на посолството в Бенгази. Все още има много военни е, групировки, над които няма никакъв контрол, така че ще ви бъда много благодарна, ако коментирате малко повече положението в Ливия. И още един въпрос. Вашата работа в ООН е, е отчита ли въздействието, т.е. е ли повлияна от е, финансовата криза. Страните членки също си съкрещават много бюджетите. Това засяга ли вашата възможност да извършвате дейността си? Не само в тази част на света, където работите, но и по принцип. Благодаря. Благодаря за толкова интересната ваша презентация. Това е госпожа Яконсари. Много е, често знаем, е, че ние имаме и постижения, и е, не толкова добри резултати. За съжаление, в медиите излизат само лошите резултати. Но искам да коментирате следното. До до каква степен е необходимо вие да сте наясно с а, е, традициите, културата на съответната страна? Примерно, има страни в Африка, където демокрацията работи много успешно, но тяхната представа за демокрация е много различна. Партийната им система е много различна от тази, която ние имаме. Те вероятно никога няма да имат такава партийна система, каквато има в Европа, как е, се адаптирате към разликите в е, типа демокрация, към разнообразието? Следващият оратор. Е, много добра е традицията, това е господин Шот. Много добра е традицията да обменяме мнения с вас, да ние имаме и е, работна група, която работи в сътрудничество с вас. Скоро ще има визита на тази работна група. Обмяната на мнение вече ни е показала, че когато а, човек подхожда конкретно по темата, вече може и конкретно да обсъжда проблемите и предизвикателствата. И затова въпросът ми е как успявате да балансирате от една страна подкрепата на място за възстановяване економическо, социално, политическо на определена страна с цялата система на ООН, системата на сътрудничество с ЕСА, например. Вероятно не е толкова лесно това да се случва, като се има предвид и какви са настроенията в общото събрание по отношение на конкретна ситуация в определена страна. Как решавате в кои страни е, каква подкрепа ще бъде оказана. Примерно методи, които са добри за Африка, за Сомалия, да речем, може би ще е добре там да се изпратят експерти от щатите, да речем, те могат да подкрепят изграждането на държавната система в тази страна, а в други региони би било по-проблематично да се изпратят е, експерти от Европа, да речем. Тоест, как е, вие решавате кой е, ще може най-добре да допринесе за едно устойчиво, стабилно изграждане на гражданските институции. Освен това, откъде всъщност идват повечето от вашите експерти? От кои стр... части на света. На вас ви се налага да свързвате вашите дейности, разбира се, с общия дебат в съвета за сигурност и смятам, че това на моменти е много деликатен процес. Второ, какъв е опита ви с, на сътрудничество с Международния наказателен съд? понякога знаем, че е необходимо да се подсили този аспект на санкционирането на хора, които са е, извършили престъпления, които е, подлежат на наказателно преследване, което често е свързано и с подкрепа на гражданските структури в определени страни. Благодаря, господин Гомес great pleasure to see you, Sarah, and in this particular position, how qualified and experienced you are. Много се радвам да те видя, Сара. никога няма да забравим прекрасния доклад, който изготви за програмата за развитие на ООН, особено що се отнася до върховенството на закона и неговата роля в политиките на развитие. Бих искала да ще задам следния въпрос във връзка с казаното и от колегата Милан Мон. Дали можеш да кажеш нещо за правосъдието в преход в Либия? Иан Мартин е, беше съвсем доскоро представител на ОНЕ в Либия. Е, и си вършеше работата отлично, но въпросът е, че тук се надхвърля ролята на Международния наказателен съд, защото наказат... Международния наказателен съд най-вероятно ня... ще се занимае с най-видимите е, лица от е, бившия режим, но има стотици хиляди млади мъже, някои от тях от съседни страни, някои от тях просто избягали от затвори и а, се налага да се реагира и по отношение на тези хора. Какви са структурите, които могат да направят това? Още една страна. Афганистан. Никой вече не говори за Афганистан. А, сякаш а, в Афганистан преходът вече е приключил е очевидно, че нещата се осложняват все повече, особено с оттеглянето на американските сили. Така че е, това означава, че ООН е, има да изиграе една много важна роля в Афганистан и е, един от основните елементи – на тази роля е свързана с върховенството на закона и гражданския капацитет там. И накрая, една развиваща се страна, където в момента има някакъв шанс нещата да се променят, защото един диктатор почина. Това е Етиопия. И в и, а, и Европейския съюз и Съединените щати – а, поддържаха погрешна политика по отношение на Етиопия и тя се основаваше на предположението, че този диктатор е лице, с което можем да си сътрудничим, но нещата се променя, променят. Виждат се напрежение между мисюлмани и християни, които в тази страна не са възниквали до сега. Това е защото правителството се опитва да се меси в номинирането на лидерите на мюсюлманските общности. Виждаме заграбване на земя. Виждаме основни проблеми, свързани с върховенството на закона. А, и повдигам въпроса за Етиопия, защото тя е една страна в преход и искам да разбера каква според вас трябва да е ролята на ООН там. Еρωτимата на бенеме σημαντики Дикина пан. Госпожо Клив, ще ви дам думата да отговорите на въпросите, които ви бяха поставени. Благодаря, колеги. Благодаря за този отличен кръг въпроси. Първо ще отговоря страна по страна и след това ще се занимая с по-общите въпроси за политиката. По отношение на Либия, както знаете, проблемите там в областта на сигурността продължават да са доста сложни, но все пак лека по лека се работи по изграждането на управление, което да може да взема решение за приоритетите. Работи се на местно национално равнище, е, не винаги е лесно по отношение на международната помощ, защото не винаги има желание. А, но всъщност а, желание отвън има, но въпросът е, че на този етап на развитието на политическите процеси в Либия а, все още беше трудно да се поиска отвътре такава помощ. Нещата вече се променят, започва да се работи по основния капацитет на министерствата, по неща, които не са съществували по-рано, за установяване на нормални отношения между гражданите и държавата. Така че това са основните усилия, които се прилагат. И либийските власти са поискали помощ за организиране на тези функции на държавата по по-добър начин. Най-вероятно Либия ще продължи да е приоритетна страна, ще има най-вероятно и усилия по економическото възстановяване и по отношение на правосъдието. Бе изразен и интерес по отношение на практически мерки за предоставяне на за овластяване на жените и е, е интересно да се отговори на въпроса за правосъдието във връзка с прехода, преходното правосъдие, зададено от госпожа е, Гомеш, която, на която е, трябва да изрази уважението си за ролята и в Тимор Лесте. Работи се по въпроса, но лека по лека става очевидно, че процесите на правораздаване, свързани с прехода, няма как да приключат в рамките на няколко месеца. Просто защото разследването и цялото производство отнема време. Същевременно институционалното правосъдие а, отнема време, защото първо, на първо място трябва да се изгради някакъв консенсус по отношение на това какво точно се е случило. И така, дори в страните, които според нас са доста напреднали в тази област, като Чили, например – а, дори там а, а, процесът тече 20, тече 20-25 години и някои негови елементи все още не са приключили. И така, надяваме си в Сърбия този процес да започне постепенно, без да се е, създават фалшиви надежди е, и очаквания той да приключи много бързо. Рената, заповядай. Благодаря. Благодаря, че повдигате и темата за Афганистан и че това, че той започва да става един забравен конфликт, което много ни изненадва нас, които работим там. Афганистан е пример за многократен преход – като говориме, че в Афганистан има промяна, тя е свързана с това, че силите на Запада се оттеглиха, но там има много, много видове преход. Сега се предвижда да има и избори през 2014 година, т.е. той е пример за един много динамичен процес на преход. И също така е много интересно да наблюдаваме как периода, в който се отделя внимание на една страна, може бързо да се скъси или увеличи. Афганистанците не непременно държат да се засили участието на ООН, механизма на подкрепа на страните членки е напълно удачен, но има нужда примерно от финансова подкрепа, защото риска да се намалят размера на средствата за развитие там е много възможен, напълно реален, защото сега с изтеглянето на военната подкрепа това е напълно възможно. Няколко други коментара за Афганистан. Говорите за местната економика, колко е важно да оказваме въздействие. Никак не е лесно да се открият устойчивите начини за създаване на действаща економика и, с, и не, работни места. Нашето присъствие там обаче бе е, действително променено от присъствието на международните сили. И сега, когато те се оттеглят, е, едни немалки отрасли на местните услуги е, ще е, просто ще прекратят своето съществуване, примерно транспорт и други услуги. Обикновено един работещ в местната економика осигурява изхранването на 9 до 15 души около себе си. Така че е, трябва да отчитаме тези неща. Трябва да мислим как след изтеглянето си да продължим с устойчива подкрепа, с е, поддръжка на ангажиментите си за изграждане на гражданския капацитет. Разбира се, трябва да преосмислим приоритетите. Оттегляме се от военната област. Трябва да търсиме начин да дадем възможност на афганистанците да поемат по своя път, но трябва да помислим и как да го направим, как те могат да тръгнат сами. Е, от три десетилетия непрекъснато говорим е, само и даваме непрекъснато само лоши примери за Афганистан. Например, те имат една отлична система за управление на публичните си финанси. Там вече се създава и една класа на добре образовани хора, но е, все пак на фона на това, че 70% от населението е неграмотно. Така че може да си представите какъв е обхвата на предизвикателствата ни. И от нашата мисия в Афганистан една от основните полуки е, че е, трябва да мислим за променящото се естество на нашите ангажименти. Значи, когато се промени партньорството ни в определена област, да мислим и по какъв начин ще се променят, пренареждат ангажиментите ни в, Анга, в Афганистан би следвало да имаме много дългосрочни и целенасочени ангажименти. Thank you, Renata. So, coming back to some of the other very good questions on policy. I think the question about няколко въпроса в дългосрочен план. Демокрацията и контактите. Мисля, че винаги е интересно да разгледаме областите, които се демократизират. Постигнали сме споразумение за общите принципи, но не сме разработили подробно конкретни модели за участие, за демократично участие. Споразумели сме се за това, че трябва да се проведат многопартийни избори но не сме говорили за другите механизми за насърчаване на демокрацията в едно общество. Опитваме се да разгледаме опита на отделните страни, различните модели на демократично участие, които те са изпробвали по време на преход. Ще ви дам за пример Ботсвана, Страната ни описа своята система, която прилага традиционно и мерките, които прилага, за да осигури по-широко участие на жените в политиката. С други думи, целите и на едната и на другата страна са подобни. Говорихме немалко и за моделите на демократично представяне и връзката с крайната бедност и крайното неравенство. Понякога е необходимо да се предприемат действия, за да се предотврати манипулирането на демократичните процеси в една страна в преход, където се наблюдава и крайна бедност и крайно неравенство. Попитахте за предоставянето на експертен опит на подпомагане за това какви точно експерти изпращаме на място в зависимост от съответната страна или съответния регион. Съгласно нашите процедури, подхождаме еднакво към всички страни. Не можем да отдадем предпочитание на една или друга наша държава членка, когато разполагаме капацитет в определена страна. Но когато разполагаме капацитет на място, когато към нас се отправя запитване, молба да разположим капацитет, можем да помолим съответната страна да ни каже какво би, би, би било най-полезно. Отделяме внимание и на това какви езикови умения ще са необходими в съответната страна, какви експертни познания ще са най-полезни там, за да се осъществи институционна реформа. Според мен партньорството между страните от севера и страните от юга при предоставянето на подпомагане за преход е много важно и до момента то не се използва в достатъчна степен. Опитвали сме се да установяваме такова партньорство между северни и южни страни, но до сега доста рядко сме предприемали такива опити. Може би ме попитахте дали възнамеряваме да прилагаме този подход по-системно. Така ще можем да приложим общите принципи, които използва Европейския съюз за изграждане на институционален капацитет, но ще можем да се възползваме и от конкретния опит на отделни държави и така ще допринесем и за подкрепянето на институции в определен регион в дългосрочен план. Имам предвид институции като Арабската лига, например. Председателят. Мисля, че проведохме много конструктивно разискване, получихме много конкретни отговори. Благодаря най-сърдечно на госпожа Клиф и на нейните сътрудници за това, че ни отделиха днес от ценното си време. Благодаря ви. Thank you so much. I'm sorry you had to come at short notice. No, no, no. Thank you very much anyway.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 Ministre, zvonite mi je 9.90. Ladies and gentlemen, we are going to continue our meeting and we are going to take... Дами и господа, нека сега да започнем с точка от дневния ред номер 4, доклад за напрегнатъка, достигнат от Албания. Това е първо разглеждане на проекто доклада за Албания, който пък е първият от е, поредица предложения за резолюции за различни страни, свързани с процеса на разширяване. Комисията миналата година отчете напредъка, постигнат от страната, и предостави статут на Албания на страна кандидатка при условие, че съответно се извършат реформи в публичната администрация държавната администрация, съдебната система и така нататък. Сега давам думата на господин Хунтис, нашия докладчик, който ще изложи нашата позиция по предложението на комисията. Заповядайте, господин Хунтис. Хре. Благодаря. Добър ден на всички. Както поясни нашият председател, Става дума за първа обмяна на мнения по доклада за напредъка на Албания. И искам да подчертая, че в е, нашия график е, резолюцията трябва да влезе в пленарна зала през декември. Това е целта ни. Предоставен ви е текста. Няколко коментара ще направя само като увод. Ние е, съвсем наскоро посет, посетихме Албания за втори път. Срещнах се с президента, с ръководителя на правителството, с представители на всички парламентарни партии, с неправителствени организации, представители на профсъюзите и на, на организации на гражданското общество. Също в Брюксел работя в много тясна връзка с Албанското посолство. Казвам всичко това, за да благодаря и на всички, които ми предоставиха своето време за срещи, които показаха голяма готовност за сътрудничество. Успях да усетя колко а, голямо е желанието да ни помогнат в това да си изградим една представа за това какво се случва в страната и как работи тя за е, реформи. Благодарение отново, благодарности отново за всички. Благодарности за комисията, защото аз е, работих с е, представители на Европейската комисия, с много компетентни лица, тези, които отговарят за Албания. Беше ми предоставен доклада за Албания. Е, за, свързан с процеса на разширяването. Съответните становища на комисията. Бях запознат е, с е, основните моменти, по които работи Европейската комисия. Също благодарности на секретарията на Комисията за външни работи, които ми предоставиха много помощ. И по същество Нека да ви очертая само основните моменти, няма да говоря за подробностите. По отношение на статута на страна кандидатка, я предлагам да се изчисти текста с едно изменение, в което да кажем, че американския, извинете, Европейския парламент е съгласен с това на Албания да се предостави статут на страна кандидатка при условие, че тя продължи да работи за извършване на необходимите реформи. Също така очаквам да чуя вашите мнения, но се надявам, че ще бъдем единодушни по, този, по, този, по тази констатация. Със съответната препоръка която ще изпрати ясен сигнал на Албания да работи по е, ангажиментите, които е поела и да внесе съответните подобрения там, където те са необходими. Европейския парламент е изборен орган – и ние в своята работа трябва да се основаваме на факта, че е, всички реформи, които се извършват в страната, трябва да имат е, за цел първо да подобряват положението, е, качеството на живот на албанските граждани. Това, според мен, е нещо, което не бива, трябва да е в центъра на нашата резолюция. И предлагам да се обединим в одобрението си за предоставянето на статут на страна кандидатка на Албания с съответните условия. По време на последната оценка за напредъка на Албания, основните проблеми бяха политически. Както изглежда, всичко сочи, че нещата там се подобряват, отчетава се политически консенсус и е, в страната всъщност е, участват две големи партии, които се обединяват зад този политически консенсус и работят за решаването на съответните е, проблеми, примерно, за подобряване устава на парламента, въпроса за е, парламентарния имунитет. Според мен е, можем да приемем, че работата дава една по-добра възможност за сравняемост на резултатите в тази страна и е, по тази причина аз е, отново е, смятам, че трябва да изкажем своето одобрение на предоставянето на статута на страна кандидатка на Албания. Предполагам, че сте се запознали с е, проекта от текста на резолюцията. Μπορούμε να τα συμπληρώσουμε και ότι в нея не можем да говорим за всичко. Съсредоточили сме се върху най-основните теми. Разбира се, ще е, приема всички е, изменения, които имат за цел да допълнят текста в посока това, какво е, е необходимо да се извърши в Албания. Във всички случаи има напредък по отношение на работата по реформите, но има още какво да се прави за социалните права, за трудовите права. А също не бива да се подценява доколко е необходимо да се изчисти, да се оздрави съдебната система, да се води борба с корупцията, да се търси установяването на правова държава. Но също така е много важно да се предприемат мерки за подобряване на положението на най-засегнатите, най- е, най-засегнатите групи, най-уязвимите групи в обществото. Във всички случаи ще очаквам вашите мнения. Положението в е, тази част на света е такова, че можем да си обясним и отношението на албанците към техните съседи. То не е винаги е много положително. Ние трябва да търсим едни конструктивни подходи към положението на Балканите. Както е, казахте, тази наша резолюция е първа от поредица резолюции, защото ние в един момент ще се произнесем и е, по другите страни от Западните Балкани. И е, текста на настоящата резолюция ще има отношение и към следващите и се надявам, че парламента ще изпрати един съвсем ясен сигнал на тези страни, е, т.е. ще им каже, че вратата към Европа е отворена за тях, ако те извършат съответните реформи, които се очакват от тях. Председателя, давам сега думата на следващия оратор, който е докладчик. Господин Ручек, благодаря, господин председател. Поздравявам господин Хунтис за много добрия доклад. Мисля, че тонът на доклада от политическа гледна точка е правилният. В него се упоменават постиженията на Албания, но и някои недостатъци, които все още и предстои да отстрани. Докладът признава напредъка постигнат от Албания през изминалата година. Изтъква се също така, че този напредък е постигнат благодарение на сътрудничеството между основните политически сили в страната, т.е. между управляващата партия и опозицията. Някои проблеми, които все още са на дневен ред, са свързани с върховенството на закона и публичната администрация, както и с корупцията. Нека още веднъж подчертая, че основното ни политическо послание би следвало да е следното. Необходим е вътрешен национален консенсус, необходимо е да си сътрудничат правителството и опозицията, трябва да се консолидира демокрацията в Албания и от основно значение е, разбира се, европейската интеграция на страната. Нашата група изцяло ще подкрепи курса, който предлага докладчикът. Ще има, разбира се, и някои моменти в текста, по които ще искаме по-категорични формулировки, например точка 1 до точка 4. Мисля, че в тези четири точки трябва по-ясно да заявим, че парламентът изцяло подкрепя предложението на комисията за предоставяне на Албания на статут на страна кандидат при условия, че изпълни определени условия. Миналата година не излязохме с доклад за Албания. Затова мисля, че би трябвало да подчертаем колко е важно споразумението от ноември 2011 година. То сложи край на задънената улица, до която бяхме стигнали в политическо отношение и ни изведе на следващия етап, на етапа на 12-те приоритета. Важно е да се упомене също така и избирането на омбудсман – то трябва да се опомене в доклада, тъй като омбудсмана допринася за укрепването на демокрацията в страната и насърчава развитието на гражданското общество. Много важно за Албания следващата година са предстоящите избори. Имам предвид парламентарните избори през пролетта. Не само трябва да опоменем това предстоящо събитие в доклада, но и да изтъкнем, че то е от особено значение за развитието на демокрацията в Албания, че ще отведе страната напред по пътя и към статут на страна кандидат. Господин Хунтис говори за някои недостатъци в албанското общество, Опоменахте гражданските права, правата на човека, правата на работниците и служителите. Бих упоменал на ваше място и правата на децата, тъй като те продължават да са проблем в Албания. В текста трябва да посочим също така, че Албания е ратифицирала Римския статут на Международния наказателен съд. не го е ратифицирала, извинете. Трябва да използваме този доклад, за да призовем албанските власти да го направят. През изминалите няколко години Албания изигра много положителна роля по отношение на сигурността в региона. Трябва по-ясно да споменем това, особено като имаме предвид Македония, бивша Югославска република Македония. Албания изигра много значителна роля за намаляването на междуетническото напрежение. Като цяло, мисля, че докладът е много добър. Ще внесем няколко изменения, но като цяло текстът е много добър. Той отправя положителен, окоръжаващ сигнал, като същевременно обаче изтъква и онези области, в които Албания все още има какво да свърши. Председателят. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Хаке от АЛДЕ. Докладчик Сянка. Благодаря. Благодарности от мен за докладчикът. Мисля, че много конструктивно ще можем да се сътрудничим по тази тема. Много важен старт поставяме сега на един, според мен, дълъг процес, интензивен процес на реформи, който трябва да върви много надълбоко, а не да се плъзга само по повърхността. Ние ви бяхме свидетели на много болезната политическа поляризация и е, трудното развитие на политическата ситуация в Албания, мисля, че за парламента е много важно да може да говори директно на албанския народ, защото всичко, което се прави, се прави за тях, в тяхна полза, не за, от интереса на определено политическо поколение или клас. И мисля, че всички албански граждани, независимо от политическите си убеждения, биха сътрудничили с нас и биха ни приемали като добросъвестен посредник. Докладчикът много добре знае, че предходни опити в това отношение бяха много трудни. Процесът за постигане на резултати е също толкова важен, колкото и самите резултати, и той трябва да приобщава всички. Миналата година Европейската комисия предложи е, всички страни, е, влезли в процес на присъединяване е, да започнат с е, главите е, по създаване на правова държава и съдебна система. Така че това ще са първите глави, които ще се отворят в преговорите и последните, които ще бъдат затворени. Ние приветстваме идеята за нулева толерантност към, на за проблемите като корупция и по принцип проблемите свързани с основните системи, защото в края на краищата това е основна предпоставка за демократични реформи. Нулевата толерантност обаче трябва да върви ръка за ръка с справедливи, възможността за справедлив съдебен процес. Много е важно да се борим също с безнаказаността по отношение на организираната престъпност и корупцията като цяло. И трето, е, тези, които е, зависят от държавите, т.е. затворниците, децата в е, сиропиталища, психически болните, много е важно техните условия за живот да бъдат подобрявани. Правата за младсинствата, искаме да има гаранции за хората с различна сексуална ориентация, за ромите, е, въобще политиката за приобщаване трябва да бъде много централен приоритет. Свобода на медиите, свобода на цифровите медии е изключително важна. И аз ще подам изменения в този смисъл за текста. Очаквам, че ще работим в сътрудничество и че всичко, което отправим като положелания за реформа, в последствие ще премине в реални действия от страна на албанските граждани. Председателят, благодаря. Сега с любезното ви разрешение ще си дам думата сам на себе си. Аз съм председател на делегацията за Юго-Источна Европа и е, в течение на нашето заседание ще ме виждате в различни функции. И така, аз също приветствам доклада, защото много време мина от както приехме резолюция за Албания преди няколко години. съгласен съм с изказалите са тук, че докладът на господин Хунтис е добър, много добър. Но продължавам да съм убеден, че трябва дори да се стремим още по... да направим текст още по-добър, да подадем изменения, които да подтикнат Албания вече да влезе в следващите етапи на процеса си за присъединяване в ЕО. Тя се сблъска с много сериозни вътрешни политически проблеми, които бяха основна пречка към интегрирането и политически към Европа. Затова много се радвам, че има напредък при преодоляване на тези проблеми, особено в едни ключови области от изграждането на Европа. Това се очакваше да бъде свършено от албанските политици от много дълго време. И сега вече страната може да върви напред. Статута на страна кандидатка за Албания е напълно постижим, но постигането му зависи от политическата воля, от устойчивия политически диалог между всички участници в политическия живот от всички е, цветове на дъгата. Аз е, лично искам да бъда оптимистичен в това отношение. Искам да видя как ще продължи нормализирането на политическия живот в е, страната. Надявам се, че идващите избори няма да затруднят напредъка на страната в това отношение – Напълно съм съгласен с докладчика също, че трябва да огоръжаваме албанските политици да продължат с политическия диалог и да го направят достатъчно устойчив, защото така ще могат да се изпълнят приоритетите, очертани като ключови от Европейската комисия за прогресирането на страната законодателството за Върховния съвет и за гражданската служба трябва, трябва да бъде прието в законодателство за съдебната система, за публичната администрация. Албания, освен това, трябва и да прилага съответното законодателство, да покаже, че работи по ключовите приоритети, които е формулирала Европейската комисия едва тогава вече можем да употребим фразата осезаем прогрес. Искам да очертая две конкретни области, по които трябва да се работи. Първата е областта на правосъдието, борбата с корупцията и организираната престъпност. Съвсем ясно е, че ние поставаме акцент от ключово значение на тази тема. Албания трябва да бъде готова, трябва да покаже готовност да работи по тези въпроси. И втората тема е независимостта и свободата на медиите. Там има огромни възможности за постигане на подобрения и смятам, че това трябва да се обозначи в доклада. Благодаря за вниманието ви. Сега давам думата на госпожа Копа от Социалистите и Демократите. Е, Позволете ми също да благодаря на колегата Николаус Хунтис за изготвения доклад за Албания. В него се съдържат основните моменти, свързани с процеса на присъединяване на страната. Според мен, Промените в Албания са много положителни. Тя постигна напредък в рамките на реформите и успя дори да изпълни някои от критериите за присъединяване. Но, според Европейската комисия, Албания трябва да изпълни още редица критерии, ако иска да й се предостави статут на страна кандидат. Тя е едва в началото на един много дълъг процес. Няколко бележки по същество. Въпросът за това дали демокрацията действително функционира в Албания. През изминалите години там имаше доста проблеми с демокрацията. В доклада се заявява, че страната трябва да постигне по-нататъчен напредък, че не бива да прави крачка назад в борбата с корупцията при осигуряването на закрила на жените и на мълцинствата, както и при реформата на съдебната система. В Албания се наблюдават актове на семейно насилие. Затова трябва да се предприемат кампании за по-широко информиране на жените за техните права. Трябва също така да се изградят и центрове за временно настаняване на жени, жертви на домашно насилие. Трябва да се пресече трафикът на жени. Условията в местата за лишаване от свобода и малтретирането на лишените от свобода. Трябва да изразим загриженост във връзка с това, че непълнолетни младежи се наказват на лишаване от свобода с дълъг срок. Става дума за малолетни и непълнолетни и не разбирам защо те се третират като престъпници, понякога дори още преди да е приключило съдебното производство. Това подрива устоите на обществото. Защитата на правата на малцинствата – е цел, която Албания все още предстои да постигне. Това въжи и за целия регион на Западните Балкани. Албания трябва бързо да приеме съответната нормативна уредба за защита на правата на малцинствата. Трябва също така да извърши преброяване на населението в съответствие с европейските критерии. Благодаря на госпожа Копа, господин Вайгел. Лепа, благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че много се радвам, че говорим за напредъка на Албания и че обсъждането е спокойно и конструктивно. Това е повод на задоволство, защото означава, че няма тежки проблеми в Албания докладчикът Сянка от нашата група познава въпроса много добре и следи Албания отблизо, така че няма да навлизам в големи подробности. В Албания правителството и опозицията успяха да намерят общи позиции за провеждане на мирен диалог, особено що се отнася до европейските въпроси. Тези промени в Албания заслужават да бъдат приветствани. И във връзка с предстоящите избори, мисля, че е много важно да призовем Албания да продължи да поддържа напредъка постигнат до тук. Европейският парламент също е готов да допринесе за това, и може да го направи чрез поддържането на неутрална позиция при обсъждането на събитията в Албания. В миналото трябва да се каже, не сме били особено безпристрастни. Някои политически групи бяха склонни да простят грешки на близки до тях политически партии в Албания, а също времено бяха твърде строги към останалите. А, групата на зелените не е тук и държа да подчертая, че има сериозен проблем а, в Албания. Трябва да се наблегне на околната среда. А, нещо, което би могло значително допринесе за развитието на туризма в Албания. Но, за съжаление, на този етап културата на опазване на околната среда в Албания не е особено добре развита. Аз съм футболен за Палянко и е, ние преди няколко дни албанците ни биха, но а, не трябва да се забравя, че те ни биха с един отбор, от който по-голямата част бяха родени в Косово. Би било добре албанците да могат да играят с чист албански отбор. Благодаря. Нека сега да дам думата на представителя на Европейската комисия, господин Марагос, който има възможност да се изкаже, но съвсем накратко, моля. Благодаря, господин Кукан. Добро утро на всички. И аз бих искал да подчертая, че през последната година сътрудничеството ни с албанските власти е отлично. И не само с властите. С всички останали държавни институции и с опозицията, и с неправителствените организации, и с останалите заинтересовани лица. Това е много важно, защото именно така се стигна до успешното ни сътрудничество тази година. Много важно е европейските институции да продължат да работят е, заедно, да говорят е, в един общ глас, когато общуват с нашите албански приятели. Има голям напредък и най-важното в него е постигнатият консенсус, който вече е на лице и а, то от цяла година, не само от ноември миналата година и от тогава започна работата по много реформи по които реформите, които се отлагаха дълго време и някои от тях вече са приключени. Става дума за избирателния закон, за ам, други въпроси, като законите, които изискват квалифицирано мнозинство и които поради това не са били одобрени, назначаване на омбудсман, процедури за гласуване в ключови институции и една от най-важните неща за Албания – е върховенството на закона. И от гледна точка на методологията, която трябва да следва Албания при изпълнението на основните е, е, задачи, е, прилагането на основните мерки, очертани от комисията за тази страна кандидатка, има приоритети и те вече бяха споменати. Първо, копенхагенските критерии, особено политическите критерии от Копенхаген, що се от, а, за да може да започнат преговорите. И така. Топката е у албанците. Надяваме се, че комисията и другите институции ще продължат е, да предоставят своята подкрепа, но се надяваме и, е, че Албания ще продължи да е, прилага е, реформите и да полага усилия, защото не е лесно. изисква се и политическа воля. Има много области, в които трябва да се предприемат мерки. Те са уточнени в доклада. И не трябва да пропускаме колко е важно албанските институции да продължават да демонстрират ангажимент в борбата срещу корупцията, включително чрез проактивни разследвания и съдебни процедури, за да може да бъдат убедени и европейските институции, и а, още по-важно гражданите на Албания, че безнаказаност в тази държава няма да се допусне. Смятаме, че Албания разполага с необходимите ресурси, за да се придвижи към Европа и от политическа, и от техническа гледна точка. И смятаме, че с един с продължението на а, диалога ще създадем и необходимите условия Албания да е мотивирана, за да се движи по пътя към Европейския съюз и в момента, в който бъдат изпълнени критериите, да можем действително да я възнаградим. Благодаря, господин Мараго. Няма други желащи да вземат думата. Господин Хунтис, искате ли да направите заключителен коментар? Заповядайте. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги за коментарите, за предложенията за подобрения, устно направени или писмени. Аз е, определено смятам, че не бива да говорим само с общи фрази и за това ще приема всички предложения за изчистване на текста, така че той да стане максимално добър. Е, много е лесно да кажем това трябва да се направи, онова трябва да се направи. Но най-трудното е да убедим тези, към които отправяме текста, че всичко, което се иска да бъде направено, е в техен интерес. И във всички случаи съм убеден, че ние сме на едно мнение по основните въпроси в нашата комисия – и че изразяваме и волята на парламента като цяло да подадем един окоръжителен сигнал за Албания да реши ред свои проблеми. Това, което исках да добавя е също, че не бива да попадаме в капана, в усилията си да подобрим текста, да започнем да говорим с един наставнически тон на Албания в посланията, които искаме да и отправим. Ние трябва да изразим своята подкрепа за политическата воля, показана от е, политическите партии, което липсваше в миналото. Но също така трябва да търсим и една устойчивост на този процес. Както бе казано, в е, относително близко бъдеще там ще се провеждат избори. Затова е много важно да видим какво ще се случи, защото в предходни моменти след избори нещата се влушаваха. Смятам, че ние изпращаме ясно послание, смятам, че и съвета ще изпрати подобно послание и се надявам, че това послание ще бъде чуто. Надявам се също, че ще сме свидетели на политически консенсус, който ще се задържи и ситуацията няма да се върне към предходните си измерения. В е, най-общ мисъл смятам, че всичко най-важно бе казано. Отново е, повтарям, че ще приема всички изменения, които ще подобрят текста. Председателят, благодаря. Нека да ви напомня, че крайният срок за измененията е 22 октомври, 6 часа след обед. Пета точка, както казах, от дневния ред се отлага. И сега преминаваме към годишния доклад за 2011 за правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС. Господин Донскис е докладчикът. И сега за първ път е, поставяме на дебат наш доклада за 2011 за правата на човека и демокрацията, като сега вече е, включваме и измененията. В предходни години приемахме този доклад през декември на заседанието в е, момента, когато се връчваше и наградата Сахаров. Тоест, много интензивна работа е необходима. Нашия доклад е в отговор на доклада на Европейския съюз е, по тази тема. Тук е момента ние да очертаваме своята позиция и приоритети като парламент в областта на политиката за правата на човек. Преди да дам думата на докладчика господин Леонидас Донскис, ви напомням, че Докладът ще бъде гласуван на наше заседание на 6 ноември. Заповядайте, господин докладчик, имате думата. Present... Благодаря, господин председател. За мен е особена чест и голямо удоволствие да представя годишния доклад за правата на човека и демокрацията по света. Първо ще кажа няколко уводни думи, след това ще се спра върху трудностите и предизвикателствата и накрая ще дам някои пояснения. Трябва да призная, господин председател, че съм склонен към теоретизиране, но същевременно искам да изготвим един полезен от практическа гледна точка документ, вместо просто да изброяваме проблемите и практиките в миналото и сега. Затова мисля, че трябва да изготвим един документ, който е фокусиран върху конкретни теми и полезен. Документ, който да ни помогне да отправим поглед към бъдещето, вместо само да анализираме миналото или настоящето. Този документ трябва да ни помогне да окажем въздействие върху други институции на Европейския съюз и надявам се и върху трети страни. Във връзка с това с радост отбелязвам, че Колегите ми и аз лесно се споразумяхме за основните, най-важните въпроси, свързани с правата на човека по света. Същевременно е много важно да се споразумеем и за правилните формулировки. Понякога Това е необходимо да обсъдим как точно да формулираме това, което обсъждаме при разискванията си. За това трябва и да проявим определена гъвкавост. Нито един от докладчиците, от колегите, които работят по въпроса, не може да каже, че негова е последната дума по правата на човека. Затова много благодаря и на всички колеги за внесените изменения. Втората част на изложението ми – трудности и предизвикателства, свободата на религиите и убежденията. Мисля, че в тази част можем да сме по-фокусирани, по-категорични. Не бива само да изброяваме за пореден път основните права в тази област. Не искаме да се спираме конкретно върху нито едно вероисповедание, върху нито една религиозна общност. За съжаление, това се е случвало в миналото, когато са се изготвяли такива текстове. Но нека, като казвам това, ви обясня защо споменаваме конкретно Китай и Русия. Споменаваме ги, защото в тях се допуска целият спектър от нарушения на права на човека. Същевременно това са два, две огромни, много важни държави, които заемат огромна територия. Територия, на която живеят лица без гражданство, много различни мълцинства, много различни религиозни общности. Не мога да не цитирам Люсиан Пай, един американски историк, специалист по Китай. Той казва, че Китай е древна държава, древна цивилизация, която се преструва, че е национална държава. И същото въжи и за Русия, според мен. И в двете страни се допуска пълният спектър от нарушения на правата на човека. Говорейки за трудности и предизвикателства, не мога да не упомена унези колеги, без която, по, чиято помощ нямаше да мога да си представя, че ще изготвя този текст. Това е колегата Ренате Вебер от групата на либералите, госпожа Кил Нилсен, от групата на зелените госпожа Ана Гомеш, госпожа Вержият, господин Йорк Лайхтфрид, госпожа Ана Заборска, господин Токеш, госпожа Андрей Кине. И това са само няколко от многото колеги, които направиха важни допълнения и внесоха много важни, много разумни изменения. И накрая няколко разяснения. За да избегнем дублирането, повтарянето, се опитах да устоя на изкушението да взема предвид всички изменения, всички формулировки, които предложиха уважаемите ми колеги. Взех предвид някои стилистични особености, това, че докладът трябва да е ясен, трябва да е последователен. Това е обяснението ми към колегите, чието изменения не съм отчел в него. Не съм ги отчел не защото не съм съгласен, а за да бъде текстът по-ясен и по-последователен. И с голямо удоволствие заявявам още веднъж, че нямаше различия, съществени различия по съдържанието. Имаше различия между нас по отношение на формулировките, на някои стилистични особености. Колегите ми ми дадоха нещо, което за мен бе особено полезно, а именно критичен подход, за което много им благодаря. Председателят, благодаря ви. Докладчи като от името на НЕП е господин Ласло Тъкеш. Той не е тук, но ме помоли да представя неговите бележки и сега ще го направя. The... ЕНП приветства факта, че в доклада се заявява, че трябва да се третира като стратегически документ за бъдещето, И за това приветстваме всички изменения, които подчертават изискването на Европейския съюз редовно и системно да се допитва в служба за външна дейност до Европейския парламент е, и до, да се допитва и до гражданското общество, признавайки основни фактори на демократичния прогрес и основните промени на арабската пролет. Подкрепя изменения, които подчертават влушаването на положението на, с, с свободата на вероисповеданията в света. Много изменения са подадени по този въпрос, включително и по въпроса за Тибет. Трябва да се работи за компромиси. Подкрепяме измененията за насоки на европейско ниво за свободата на вероисповеданията. Изменение 377, внесено от госпожа Нарикене, и за, работ... за работата заедно с гражданското общество и Европейския парламент. Приветстваме факта, че Сирия Беларус често се споменава в доклада. Бихме искали да се постигнат компромисни изменения по тези въпроси. И е, ЕНП смята, че съсредоточаването върху мисиите за наблюдение на изборите може да бъде добър инструмент за насречаване на демокрацията. Същевременно трябва да се включват клаузи за правата на човека в търговските споразумения. Благодаря. Давам думата на госпожа Копа. Благодаря, моят колега господин Лайфрид, който е докладчик Сянка, нямаше как да присъства, така че ще изчита неговото изказване. Уважаеми колеги, правата на човек трябва да се спазват в Европейския съюз, както и извън Европейския съюз. Годишният доклад по правата на човека за това е важна възможност да се засили политиката в областта на правата на човека на Европейския съюз и да покаже какви са постигнатите а, резултати и какво все още трябва да се направи. И тук искам да подчертая колко е важно да се назначи европейски специален представител в областта на правата на човека. Общо 404 изменения са подадени към доклада. И смятам, че е, доклада, изготвен от господин Донски, е добра основа, но все пак има някои е, пропуски. Е, пет е, области ще засегна конкретно. Първо, европейската политика в областта на правата на човека. За мен е особено важно за в бъдеще Европейския съюз да говори с един общ глас и да взема предвид всички нарушения на правата на човека и да ги заклемява, е, включително и по случващото сте вътре и е, е, извън Европейския съюз. Много важна е работата в областта на правата на човека. Правата на човека трябва да бъдат разглеждани като точно толкова важни, колкото економическите и финансовите показатели. Правата на човека трябва да са първи, човешките същества трябва да са на първо място, а не пазарите. След това, търговията. Като член на Комисията по международна търговия, за мен беше важно да участвам в изготвянето на този доклад. Трябва споразуменията за свободна търговия да се използват за насърчаване на правата на човека, включително и свободата на свържаване, елиминирането на принудителния труд, елиминирането на, на детския труд и други. Особено е, трябва да се насърчи включването на корпоративна социална отговорност в тези споразумения, за да може да се насърчат на правата на човека в трети или развиващи се страни. Във връзка с положението в Колумбия искам да спомена колко е важно да се защитават синдикатите и техните права, като правото на свобода на сдружаването, достъпа до основни услуги и прочие. След това, на трето място, арабската пролет. Всички проследяваме случващото се в арабските държави и е, виждаме какво правят обезумели диктатори. За това трябва е, да се подаде изменение, което да забранява вноса, транзита и е, търговията с е, предмети с двойна употреба, включително и е, инструменти за наблюдение на мобилни телефони, за прихващане на разговори, е, за проследяване и прочие. На четвърто място правата на жените и правата на децата. Европейския съюз се бори за тези права на национално, европейско, регионално и международно равнище, за да се постигнат постигне по-добра защита на правата на жените. Има сериозни проблеми в няколко страни, в Африка, на юг от Сахара, Например, има обвинение към деца, че се занимавали с вещерство а, и че има при а, нас в жертва на деца. На пето място увеличава се религиозната нетолерантност и дискриминацията в различни страни и за това искаме да призовем държавите членки да поставят край на дискриминацията на толерантността по всички а, признаци, включително пол, възраст, сексуална ориентация, вероисповедание и прочие. Необходимо е да се предприемат усилия за а, помирение и да се водят помирителни диалози. Оптимист съм, смятам, че можем да намерим добър компромис а, между политическите групи в Европейски парламент и е най-важно да направим всичко възможно да засилим защитите на правата на човека в Европа и извън нея. Искам да подчертая, че този доклад е най-добрата възможност да се подобри политиката на правата на човека в Европейския съюз. Благодаря. Uh, to... Благодаря, госпожа е, Гомеш. Първо, поздравления за докладчика, за отличния доклад, за отличната атмосфера, в която работихме, е, за начина по който приема нашите изменения. Вече Чухте е, становището на нашата група, изложено от оклечка ни в Сянка. И аз искам е, да очертая няколко позиции. Напълно подкрепям всичко казано до тук. Две или три неща имам само да добавя. Мисля, че е много важно парламента да изкаже желание бъдещите годишни доклади да съдържат оценка от върховния представител за това как са били възприяти и изпълнени препоръките на парламента. специалния представител за човешките права, господин Ставрос Лавренидис, ще има възможност да прави това от по силата на позицията, която заема. Тоест, тази тема може да влезе в годишния доклад от тук нататък. Също искам да подчертая, че успеха на всяка стратегия – зависи до голяма степен от доброто взаимодействие между отделните служби. Ние, Комисията по външни работи, работим с подкомисията за човешки права, но и с много други комисии в парламента. Комисията за развитие, други, които не са упоменани, е, комисията за търговия, за индустрия, така че взаимоотношението на нашите вътрешни политики е, допринася за нашата репутация като институция, която настоява за спазване на човешките права. Това се изразява и в ролята на, представ... на върховния представител за човешките права, защото той е, може да е, извършва съответната координация между службите на съвета и на комисията с нашите служби. Това би е, допринесло за включването на съображенията за спазване на човешките права във всички основни политики и документи. Накрая искам също да изкажа пълна подкрепа за една тема, включена в доклада, а именно факта, че ние се противопоставяме на стандартната практика регионални групировки да се уреждат една друга в е, постоянния комитет за човешките права смятам, че ние можем да имаме е, своята роля в пром... за промяна на тази практика, защото това нарушава ефективността на съвет. И също така не е съвместимо с моралните норми. Европейския съюз трябва да е в състояние да се опита да внесе промяна в това отношение. Благодаря, господин Вайбер. Благодаря. Благодаря и поздравления за колегата от нашата група, господин Донскис. Той много чувствител, така с много е, внимание е, и съобразяване подходи към темата, която е безспорно деликатна. Най-трудното е да се открие възможността да бъдем едновременно и конкретни, и да търсим един общ подход е, към е, придържане към нашите ценности, което ние винаги искаме да съществува в нашите документи. намерението на докладчика бе да се сложи акцент повече върху общите ценности, общи, да не се впуска в подробности. Измененията, които са подадени, включително и мои такива, Визират обаче и някои конкретни е, подробности, проблеми, които още не са решени, включително да речем и е, наименованието на страната. Така че трябва, трябва да се търси компромис, трябва да се търси баланс и се надяваме, че в крайна сметка док, документа ще очертава и е, областите, в които, които будят загриженост сред нас. Според мен, една от нашите основни задачи в такъв момент е нашите документи за човешките права да имат своята тежест, както политическа, така и чисто човешка този годишен доклад трябва да бъде посланието на Европейския съюз, трябва да бъде една много важна декларация, подобно примерно на доклада на Штатите, който винаги се възприема като много, много важен документ за съответните практики навсякъде в света. Така че и ние трябва да имаме много, много голяма амбиция да играем важна роля в това отношение. Първо, заради нашия собствен авторитет и второ, заради е, ролята, която трябва да имаме в света. За това и е, трябва да проявяваме толерантност, когато се изказват. Е, загрижености за някои много конкретни проблеми, свързани с ситуацията с спазването на човешките права. Господин Донски, си имате думата, моля, съвсем накратко. Добре, ще бъда съвсем кратък. Благодарности към колегите за бележките. Аз безспорно ще ги отчета, ще ги проуча много внимателно и ще се съобразя в максимална степен с предложенията им. Мога да ви уверя, че ще се опитам да запазя основната структура на доклада и съдържанието му, но ще оставя и достатъчно възможност да се договорим да постигнем компромиси по теми, които са важни за моите колеги. Смятам, че ще продължим работа в най-добър дух, в най-добро сътрудничество. Ние имаме авторитет, ние имаме, се радваме на доверието на хората и смятам, че ще предоставям един много амбициозен и е, надежден като текст доклад. Благодаря. С това приключваме тази точка по дневния ред и преминаваме към преглед на стратегията на ЕС за правата на човек. Последно обсъждане заедно с измененията. Целта на доклада е да изложи позицията на парламента за пространния преглед на стратегията на Европейския съюз за правата на човека, който процес бе започнат от върховния представител госпожа Аштън съвета прие стратегическа рамка за човешки права и демокрация и съответен план за действие. Ние се надяваме, че този план за действие ще бъде добре изпълнен в добро сътрудничество между европейските институции, както и в сътрудничество с специалния представител на Европейския съюз за човешки права. Преди да ви дам думата, ви напомням, че ще гласуваме на 6 ноември. А сега давам думата на докладчикът господин Тавареш да представи доклада си. Моля, заповядайте. Thank you very much, Mr. President. Um, well, as... Благодаря, господин председател. Както Казахте, в основата на този доклад е съвместното съобщение на върховния представител и на Европейската комисия за ролята на Европейския съюз при насърчаването на правата на човека в трети страни. Направихме първа оценка на извършеното до момента в областта на правата на човека. От тази оценка проистекоха и първоначални изводи, които застанаха в основата на работата ни. Какви са тези изводи? Европейският съюз разполага с нови правомощия, вменени само нови функции т.е. на ниво институции разполагаме с нови инструменти, нови длъжности в областта на правата на човека. Сред тези нови длъжности е върховният представител за външната политика и политиката за сигурност и специалният представител за правата на човека. И така от една страна си поставяме по-амбициозни цели, засилваме институционната рамка. От друга страна, реалността, пред която сме изправени, е изпълнена с много повече предизвикателство, отколкото преди няколко години. Основната причина за това е финансовата криза. Има и предизвикателства, които проистичат от репутацията ни по света. Европейският съюз все още разполага с така наречената мека сила. Но възприятието на тази ни функция по света се е променило. Променило се и съотношението на силите по света. Две са скорошните промени, които оказаха въздействие върху това. Една от тях е арабската пролет. Фактът, че не можахме да предвидим събитията в арабския свят, а също времено трябваше да изиграем важна конструктивна роля там. Второто събитие, втората промяна са последиците от финансовата криза – в някои държави членки. Някои държави членки са по-уязвими поради финансовата криза. Те са по-уязвими, тъй като някои трети страни, които не зачитат правата на човека, придобиват економическа мощ. Какво трябва да направим? Не бива да отстъпваме от амбициозните си цели. Трябва да създадем институционната рамка, която е необходима за тяхното постигане, от една страна. От друга страна, Европейският съюз трябва да прояви дееспособност в областта на правата на човека трябва да знаем какво искаме да постигнем на три нива. Първо, по отношение на външния свят, какви промени искаме да постигнем в световен мащаб. Второ, взаимодействието между държавите членки и между институциите на Европейския съюз. И трето, между институционалните отношения в Съюза. И тук ще се спра върху Европейския парламент, който в течение на годините е постигнал много добри резултати, натрупал е богат опит в областта на правата на човека. В момента трябва да повиши ефективността на работата си в тази област. Внесли сме няколко предложения. Едно от тях е да се създаде неофициална група с представители на парламента, Европейската служба за външна дейност, съвета и комисията. Това ще е група, работеща в областта на правата на човека. Всъщност тя вече работи от няколко месеца и работи много ползотворно. Предлагам тя да стане по-официална структура, да се осъществяват по-редовни контакти между членовете Имаме проблеми с последващите действия по нашите резолюции за правата на човека. Имаме проблеми с оценката на правата на човека в отделни страни трябва във всяка постоянна делегация на Европейския парламент, на Европейския съюз да има представител, който да анализира правата на човека на място. Установихме нови работни взаимоотношения с специалния представител за външна политика и политика за сигурност – и можем да проведем известни прояви в рамките на това сътрудничество, например конференция с участието на младежи от Европа и от арабския свят. Проблемът с арабската пролет беше, че не знаехме нищо за тези общества на държави съседни на Европейския съюз. Благодаря на Комисията по външни работи за разискването на моя доклад днес. Бяха внесени 147 изменения. Запознах се с всички тях. Мисля, че те са подходящи за изготвянето на компромисни изменения. Ще предложа около 20-25 компромисни изменения възоснова на измененията на докладчиците в Сянка и други колеги. Някои от измененията, които няма да мога да включа в компромисни изменения, по тях, по някои от тях ще препоръчам да гласуваме за. Следващата седмица ще се състои среща, на която ще обсъдим компромисните изменения. Ще изслушам с удоволствие коментарите на колегите the contribution from the political groups. Madam Kinga Gal is the report EPP. Благодаря много. Госпожа Кинга Гал е докладчик Сянка. Нямаше как да присъства, за това ме помоли да представя нейната позиция. Тя участва в предишното заседание на комисията, където бе обсъден проекта доклада и там представи своите коментари по отношение на проекта доклада. Все пак, като се има предвид, е, че получила пълния превод на измененията едва в понеделник след обед, а във вторник вече трябваше да тръгне за конференцията на НП в Букурещ, тя нямаше възможност да, не е имала възможност да погледне тези изменения в големи подробности, така че очаква заседанието на докладчиците в Сянка, на което се надява, че ще могат да бъдат договорени добри компромисни изменения. Благодаря много. Призовавам всички останали колеги да бъдат кратки. Нямаме много време. Госпожо Гомеш. Благодаря. Искам да се изкажа от името на докладчика ни господин Реймон Обиол, който нямаше как да присъства тук. Искам да благодаря на господин Тавареш от негово име, който е свършил отлична работа и е, действително е успял да отчертая основните предизвикателства, с които се сблъскваме в тази област. Работихме по изменения с цел да се подчертаят някои от въпросите, които са особено приоритетни за нас. И тук ще очертая четири такива области. Точно както каза господин Тавареш, най- една от най-важните неща са пуките, които можем да си извлечем от арабската пролет – трябва да променим приоритетите си и да създадем действителен диалог с гражданското общество, неправителствените организации, защитниците на правата на човека, представителите на младеща, на жените, защото те могат да изиграят много важна роля. Също политически партии, синдикати. Това е много важен приоритет и трябва да направим много повече, отколкото се е правил до сега. На второ място, по-добрата координация в рамките на Европейския съюз между службите на е, е, органите на европейските институции и държавите членки. Това е област, която ние можем да подобрим нещата. Господин Ставрос Ламбринидис, новият специален представител, който е назначен ще работи много добре, сигурна съм, с, преди факта, че познавам много добре и функционирането на парламента и функционирането на държавите членки. На трето място. Последователност. Трябва да прилагаме едни и същи изисквания извън границите на Европейския съюз и в тях. Това е от огромно значение за доверието в нас. Е, бяха подчертани последиците от финансовата криза. И аз бих искала да се обърна специално внимание на въпроса на корпоративната социална отговорност. Както и на отговорността на нашите държави и членки и на европейските институции – по отношение на буките от кризата. Много добре знаем за какво става дума. Не е достатъчно да се занимаем само с основните предизвикателства, защото този тип кризи се отразяват във всички останали области, включително в областта на правата на човека в трети страни, особено в тези страни, в които се управлението е в ръцете на корумпирани елити, които а, пазят парите си в нашите банки. И накрая показателите и конкретните е, предварително задателни резултати за постигане в страните, с които поддържаме диалог по правата на човека и особено Китай – Според нашия докладчик е много важно този дебат да бъде поставен на по-сериозна основа. И да се вземе предвид това, когато се изготви всяка година годишния доклад по правата на човека. Благодаря, госпожа Коп. Благодаря. Искам да поздравя докладчика за отличния доклад. Много е ясно посланието колко важни за нас е, са, човешките права. Спазването им трябва да бъде централна тема във всички наши документи, стратегии и отношения с третия свят. Трябва да има и последователност между нашите различни политики и действия, трябва да настояваме за изпълняването на клаузата за спазване на човешки права в международните споразумения. Трябва да има също така и механизми за отчетност в това отношение. Ние лично трябва да бъдем водещия пример за това как се спазват човешките права, ако искаме да имаме авторитет и да бъдем ефективни, когато налагаме тази тема в света. Защото ние трябва да свършиме своята си работа от дома, преди да искаме другите да го направят. Смятам, че трябва да има и много ефективно сътрудничество между страните членки. Затова и подчертавам тази тема в проекта доклада. Подала съм също така и се радвам, че и други колеги са го направили, няколко изменения, където да се отчита принципа за корпоративната социална отговорност. Не трябва да забравяме, че многонационалните компании в Европа имат а, своите отговорности в областта, областта на спазването на човешките права в духа на принципите на ООН. Страните членки трябва да имат национални планове за прилагане на тези насоки на ООН и също така трябва да а, дадат възможност и за спазване на е, изискванията за социалната корпоративна отговорност. Давам думата на господин Тавареш сега. Благодаря, благодаря на всички колеги, които представиха становищата си. Знам, че нямаме много време. Господин посланника ще се появи във всеки момент. Искам да повдигна също темата за корпоративната социална отговорност. Аз също представям изменения. Смятам, че ще стигнем до компромисни изменения, за които съм и аз. За мен въпроса за взаимоотношенията между бизнеса и цялата тема за спазване на човешките права има отношение не само към авторитета на бизнеса, но и към това доколко ефективни са изобщо нашите политики и какво искаме ние да наложим в света като стандарти, трудови, е, стандарти на трудово законодателство и други. Спазване на е, нормите за опазване на околната среда и така нататък. Е, считам, че фактът, че европейските компании някои от тях, да кажа съвсем директно, не спазват подобни задължения, се отразява върху нас, върху нашия авторитет, върху авторитета на нашите политики за спазване на човешките права, но и върху економическата и социална реалност. Така че ако ние не възприемем тази тема за корпоративната социална отговорност много сериозно, ще покажем, че и ние е, сме е, толкова късогледи в това отношение, че оставаме тази тема да бъде само една, един малък придатък към останалите ни политики, което не е редно. Аз е, очаквам с нетърпение следващата седмица да работим по компромисните изменения. Благодаря, господин Тавареш. Сега Минаваме към точка 8, брифинг от е, господин Рато Козако Маркулис, министр на външните работи на Кипър, от името на Катрин Аштън, върховен представител на Съюза по въпросите за външни работи и политика на сигурност, заместник председател на комисията относно резултата от съвета по вътрешни работи от 15 октомври 2012. Добре дошла, е, пожелаваме на госпожа министъра и на нейните сътрудници. Благодаря много за търпението ви. Оценяваме го високо. Благодаря също и на колегите от комисията за желанието да се появят тук пред нашата комисия за външни работи, за да ни говорят за съвета по външни работи от 15 октомври. На съвета се обсъдиха много важни проблеми. Е, първо Сирия, ужасяващото положение в тази страна е не само източник на загриженост, но и ни е, показва колко важно е да реагираме бързо. Е, Иран, е, това е втората тема, неговата ядрена програма, знаем, че преговорите до този момент не предоставят никакви осезаеми резултати. Но съвета иска да поддържа подхода си по две линии, по една, от една страна преговори, друга затягане на санкциите. Също бе дискутирана въпроса за Мали, правовата държава, там териториалната цялост на страната. Искаме да чуем какво планира да извърши съвета в това отношение и как възнамерява да подкрепи ООН в е, е, новия мандат, който той ООН, е, съвета за сигурност получи. Беларус също е, бе предмет на дискусии, както и други теми за от областта на развитието. Има и други теми. Давам ви думата сега. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Комисията по външни работи, за мен е удоволствие и чест да се срещна днес с вас. Аз е, представлявам върховния представител на Съюза е, баронеса Катрин Аштън и ще ви представя резултатите от съвета по външни работи от 15 октомври в Люксембург. Срещата беше много успешна, с много добри резултати. Вечерта на 14 октомври съвета се срещна на вечеря с външния министр на Русия Сергей Лавров. Бе поставени двуставени въпроси, от, двустранни въпроси от общ интерес търговия, енергия, партньорство за модернизиране, отношенията с гражданското общество, визовия режим и няколко е, международни въпроса, включително Сирия, Иран и Мали. Дискусията бе дълга, много оживена и всяка страна изложи своите аргументи съвсем откровенно и съвсем сериозно. Като цяло, благодарение на много добрата атмосфера, която се бе установила, се запази и духа на конструктивност и приятелство в дискусията. Това ще бъдат теми, които ще бъдат дискутирани на срещата на върха между Русия и Европейския съюз. След това при по отношение на присъждането на Нобеловата награда на Европейския съюз бе изготвена кратка декларация, която бе обнародвана след съвета. Там се казва, че по този начин се призовава Европейския съюз да работи неуморно, това е цитат, за мира и за налагането на основните права и ценности, да се бори за по-изчерпателни, по-ефективни дей... дейност в тази област. Програмата на съвета, първата точка по програмата на съвета бе Мали. Там положението продължава да е източник на загриженост и то сериозна загриженост. Съвета на сигурност на ОНЕ прие втора резолюция миналия петък. Там се призовава Европейския съюз да предостави помощ и опит в подкрепа на силите за сигурност и въоръжените сили на страната. Ние приехме заключение на съвета които призовават да се изгради концепция за управление на кризи, за военната мисия, която да може да преструктурира и да осигури обучение на армията в Мали. Като нашите действия следва да се базират на анализ на заплахите в региона. Нестабилност, тероризъм и транснационална престъпност. Нашите цели са напълно ясни да се възстанови правовата държава, да се установи едно демократично правителство, което да има контрол върху цялата територия на страната. Ние ще работим в тясно сътрудничество с ООН, Африканския съюз, с ЕКОВАС. Подчертано бе, че назначаването на Романо Проди като специален а, пратеник на не в Сахел а, се приветства. През ноември също ще на а, съвета по външни работи също ще се обсъди тази тема. Втората точка бе Сирия. Основният приоритет там е да се прекратят е, избиванията. В заключенията ние подчертаваме именно това. Също така е, одобряваме бъдещи рестриктивни е, мерки, които са насочени обаче към е, управляващите, не към населението. Европейския съюз е, продължава да изразява голяма загриженост от това, че кризата в Сирия се отразява и на съседните страни. Осъжда също така и обстрелването на търска територия. Европейския съюз призвава всички да предотвратят ескалирането на конфликта. Дипломатическите и политически усилия за намиране на разрешение на проблема продължават. Съвета изказва пълна подкрепа на усилията на ООН и специалния представител Лакта Брахими. Настъпването на зимата ще затрудни и прави още по-наложително предоставянето на хуманитарна помощ. Комисар Георгиева даде данни на съвета за тази помощ. 230 милиона възлиза помощта от страна на Европейския съюз, т.е. ние сме водещи в усилията за хуманитарна помощ, но трябва да направим и още, включително и за съседните страни, където се установяват огромен брой бежанци от Сирия. Също така трябва да протегнем ръка на гражданското общество в Сирия. по отношение на подготовката за срещите между Европейския съюз и Арабската лига и срещата на работната група за Египет. Задачата на работната група е да подкрепи и насърчи процеса на преход и да събере заедно множество различни заинтересовани лица, съсредоточавайки се върху търговията, инвестициите, туризма и възстановяването на активите. Върховният представител е предпоканила Европейски парламент, за да изиграе ролята на участник в това заседание. Обсъждаме и мирния процес в Близкия изток и сме убедени и обединени около идеята, че трябва да се подновят преговорите между Израел и палестинците, за да се постигне в крайна сметка разрешаване на въпроса чрез две държави, за да може да има мир и сигурност от двете страни по Иран уточнихме мерки по четири основни области – финансите, търговията, енергетиката и транспорта. Тези мерки имат за цел да се насочат към атомната програма на Иран и към финансите на режима, които се използват за финансиране на тази програма. Мерките а, не са насочени срещу народа на Иран – а, мерките имат за цел да санкционират многократното пренебрегване от страна на Иран на изразените от международната общност сериозни притеснения за случващото се в страната и отказа да се ангажира конструктивно. Също време на съветът в заключенията си настоява, че трябва да се работи за дипломатическо разрешаване на атомния въпрос в Иран стъпка по стъпка и по реципрочен принцип. Санкциите не са цел сами за себе си. И така. Режимът в Иран има възможност да започне смислени преговори, които да гарантират изключително мирната насока на атомната програма на Иран. Ще продължаваме да настояваме в Иран да се водят, с Иран да се водят преговори в два плана. обедът е пред... обсъдиха ситуациите в Беларус и други страни. По отношение на Беларус стигнахме до изхода, че промени реално няма. Много важно е да продължим да сме обединени в нашата политика, за да максимизираме нейното въздействие. Ще продължим да, бъд, да, да останем ангажирани и критични. Критични поради неспазването на правата на човека и ангажирани в работата си с политическата позиция и гражданското общество. Заключение. Заключенията на съвета подчертаха този подход. По отношение на Грузия, готови сме да подпомогнем страната след изборите. Целта е да се осигури последователност в работата по дневния ред на сътрудничество Европейски съюз Грузия. Много важно е тази работа да не бъде застрашена и това също бе подчертано в заключенията на съвета. Върховният представител обяви, че е попитала комисаря, е, помолил комисаря Фюре заедно с заместник генералния секретар Хелда Шмидт да отидат на посещение в Грузия и да се срещнат и с двете страни и да се запознаят. Извинете, да запознаят новото грузинско правителство с развитията по сътрудничеството между Европейския съюз и Грузия. Комисарят Фюле и заместник генералния секретар Шмидт заминаха в Грузия вчера и заседанията им са там днес. Следващата седмица по време на пленарното заседание на Европейски парламент – ще продължат да се обсъждат въпросите и за Беларус, и за, Джор... за Грузия. Това е всичко от мен. Както казах в началото, имаме заключение за Сирия, за Иран, за Беларус, за Грузия и за Мали. И те са на ваше разположение. Готова съм да отговоря на въпросите ви. Благодаря много за това подробно и конкретно изказване по отношение на разговорите в съвета и на заключенията на съвета. Колеги, имате думата за въпроси и коментари. Моля ви, бъдете възможно най-кратки, за да може е, възможно най-много колеги да имат възможност да се изкажат и за да може министъра да има възможност да отговори. Госпожа Декайзер. Мерси, месье президент, мерси, мадам. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо. Имам три малки въпроса. Първо, споменахте е, господин Лавров и е, предстоящата среща на върха е с Русия. Има ли промяна в е, позицията на Русия по отношение на Сирия. Допускам, че сте е, обсъждали този въпрос е, и съответно сте отразили това в заключенията си. Второ, един прост въпрос. Съвсем набързо споменахте за Израел-палестинският въпрос, Близкия изток – искането на господин Абас пред ООН и съответно е, плановете на ООН. Е, бе ли засегнат този въпрос? И трето, по отношение на Иран, те, е, разбира се, имат своята теория за това, защо произвеждат обогатен уран, за медицински цели и така нататък освен това, че се придържат в съответните ограничения. Аз се срещах с министра, който ни обясни в много големи подробности необходимостта от изотопи за медицината и така нататък, че нямат никакви други цели. Какво е становището на Европа по тази тема? Бе ли засегната тя в разговорите за Иран? Благодаря. Thank you very much, Madam Благодаря. Госпожа Гамеш има думата. I, I'd like to ask you, um... Благодаря много, госпожо министр. Много се радвам, че сте тук. Искам да ви задам въпрос във връзка с мисията в Мали. Разбирате, какви са причините да се подаде това искане от ОНЕ. Разбирате защо държавите членки са готови да предоставят необходимото за мисията, имайки предвид и последиците от кризата. Трябва да се вземе предвид и начина по който вие действахте по отношение на друга мисия в една съседна страна, а, начин, а, който бе просто трагичен. Става дума за Гвинея Бисао. И там най-големите проблеми са свързани с върховенството на закона, борбата с организираната престъпност, наркотиците и връзките с тероризма. И този проблем не е само, че не се различава, разрешава, а се влушава заради преврата, който е подкрепен и от общността на западноафриканските държави. А, и така, има връзка между двете неща. Обсъдили ли сте тези въпроси на съвет? Колегата ми Вероник зададе въпрос за Сирия. Искам и аз да задам още един въпрос – бе обсъдна възможността да се създадат безопасни зони, хуманитарни безопасни зони, не в Сирия, ми в съседни страни, например Турция или пък други. Но това означава, че трябва тези зони да бъдат осигурени. И след това, по отношение на Близкия изток, колегата ми Вероник зададе въпроси по тази тема за Палестина в ОНЕ, аз искам да задам въпрос. за споразумението за оценка на съответствието и приемане на промишлени продукти с Израел. има сериозни противоречия тук. И последен въпрос, който може би не е разглеждам в съвета, но има важна връзка с вашата страна и с вашите отношения с една съседна страна. Турция. Наскоро господин Барозо назначи представител, който да работи по проблема на Кипър. Каква е вашата позиция по въпроса? Благодаря, госпожо Гомеш. Господин Хунтис. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа външния министр на Кипър за участието и в днешното ни заседание, за това, че ни изложи резултатите от срещата на съвета на министрите на външните работи. Ще направя няколко бележки по казаното от вас. Те не са насочени лично към вас, а се отнасят принципно до заключенията на съвета и са насочени по-скоро към госпожа Аштан, не към вас. Първият ми въпрос е свързан с революцията в арабския свят, с страни като Сирия и Иран. Прави ли Европа наистина всичко възможно, за да реши проблемите в региона по мирен път? Според мен тя не прави всичко възможно. Европейският съюз трябва да играе роля за опазването на мира, но нерядко Действията на Европейския съюз на политическо ниво говорят точно за обратното. Наскоро ни бе присъдена Нобеловата награда за мир. И по повод на това се питам дали Европейският съюз е успял да разреши проблеми, които пряко ни засягат, като например палестинския конфликт. Дали наистина е заслужил присъждането на Нобелова награда за мир. Иран – ще бъда конкретен. Мисля, че Европейският съюз не е извършил адекватен анализ на промените в арабския свят. Това ясно личи по становището ни за Сирия. Заявихме, че конфликтът в Сирия трябва да бъде разрешен по мирен път на ниво Организация на Обединените нации. Каква е според съвета на министрите на външните работи ролята на Турция? Тя може да изиграе важна роля. Израел явно също играе важна роля по отношение на проблема с Иран. И не води ли това, госпожо министър, до нови противоречия, които отежняват положението? Имаме ли основания да очакваме, че целият регион може да бъде изложен на опасност? Мерките спрямо Иран водят до проблеми в съседните му страни. Например, не им се доставя достатъчно енергия и трябва да вземем предвид въздействието от тези ограничителни мерки. Мисля, че военната намеса в Сирия би довела до нов поток от бежанци, който ще влезе на територията на Европейския съюз през Гърция. Мисля, че трябва да обсъдим всички тези въпроси. Мисля също, че те би трябвало да ви притесняват. Като се имат предвид промените в ситуацията, трябва да се вземат предвид колкото се може повече гледни точки и трябва да направим всичко възможно, за да демонстрираме решимост от страна на Европейския съюз да реши всички тези проблеми по мирен път. Благодаря, господин Софоклео, със следващият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа министъра. Приветствам я с добре дошла. Съгласен съм с всичко, което заяви в краткото си изложение от името на съвета, а именно насърчаване на мира и действия от страна на Европейския съюз в областта на външната политика. В тези две области трябва изцяло да съгласуваме действията си. Говорихте и за някои нерешени проблеми, като в Мали, Египет, Палестина, Иран. Спряхте се и върху Грузия. Мисля, че позициите, които изложихте за всички тези страни, са в съзвучие с международния ред и са в съзвучие също така с външната политика на Европейския съюз. Три конкретни въпроса. Първо, Сирия. Госпожа Аштън излезе със становище в пленарната зала. Тя заяви, че трябва да се предоставя най-вече економическа и хуманитарна помощ на Сирия. Но аз мисля, че трябва да имаме и план Б, тъй като избиванията на сирийски граждани продължават Положението става все по-напрегнато. Нараства вероятността от военна намеса, например от страна на Турция. Затова смятам, че трябва да изготвим конкретен, практически приложим план Б за Сирия. Вторият ми въпрос е свързан с палестинския проблем – заявяваме, че той трябва да бъде разрешен. Но твърдим това вече от десетилетия. Твърдим, че трябва да се намери решение, основаващо се на създаването на две държави, че трябва да се спазва международното право. Но има ли някакви практически предложения? Третият ми въпрос е свързан с вече казаното от госпожа Гомеш – може да се излъчи представител-експерт, който активно да работи в тази област. Това може да е и политическа фигура. Нямам нищо против назначаването на експерт, но може ли да обмислим и възможността за назначаването на политическа фигура? Това бяха моите въпроси. Знам, че винаги сте готова да ни отговорите съвсем конкретно на тях. Благодаря, господин Лайнен. И след това ще дам думата на госпожа министъра. Госпожо министър, споменахте Грузия. Добре е, че Европейският съюз отделя активно внимание на промените в Грузия. Работи се по сключването с Грузия на споразумение за асоцииране – Би било добре, ако сключим това споразумение, то би се отразило много благоприятно върху страната. Каква е оценката на съвета на позицията на новоизбраното гръцко правителство, груз, грузинско извинете, правителство по отношение на Русия? Близкия изток. Постоянно повтаряме, че трябва да се намери решение, основаващо се на създаването на две държави, но не предприемаме нищо с слагането на край на изграждането на израелски поселения на западния бряг. Ако продължаваме по същия начин, след няколко години ще трябва да сме готови за намирането на решение, основаващо се само на една държава. Европейският съюз ми изглежда безпомощен. Той според мен не предприема достатъчно действия, за да се противопостави на изграждането на израелски поселения. Не предприема достатъчно действие, за да покаже ясно на Израел, че не приемаме това. Сирия и въздействието на конфликта върху съседните й страни, най-вече върху Турция. Какво се предприема на ниво Европейски съюз, за да се предотврати военен конфликт? какво правим, за да предотвратим прерастването на инцидентни престрелки в военен конфликт. You, Благодаря, господин Лайнен. Сега отново давам думата на госпожа министра да отговори на въпросите. Благодаря, господин председател. Действително, много въпроси бяха зададени, някои е, поставяха едни и същи теми и ще се опитам да отговоря максимално изчерпателно. Що се отнася до срещата с господин Лавров? Както казах, много добра беше, беше дискусията, както по двустранни въпроси, така и по международния, именно Сирия, Иран и Мали. За Сирия се съгласихме да не сме съгласни едни с други по някои теми с Руската федерация. Това е напълно известно. Но мога да кажа, че обсъждането бе много искрено по време на вечерята. И е, мога да кажа също, че господин Лавров е, отново потвърди позицията на страната си относно комуникета от Женева. Той разясни в подробности тази позиция по време на обсъжданията, но не мога да кажа, че има някакво движение в посока на усъвместяване на разликите, които имаме спрямо Сирия. Но да повторя, дискусията бе много конструктивна, много искрена и, както каза върховният представител, тя представляваше много добра подготовка за срещата на най-високо равнище между ЕСА и Русия. По Близкият изток. Там, естествено, поставихме всички въпроси, всички проблеми. Както знаете, през май съветът прие едно от най-твърдо формулираните си заключения, което някога е приемал съвета. Много, много твърда позиция за поселенията и решението, двоетапното решение, за което заставаме ние. Обсъдихме и е, изявлението на президента Абас за това, че в малко по-късно през годината трябва да се излезе с резолюция от палестинските власти. Дискусията обаче основно сложи акцент на въпроса как ние бихме могли да бъдем по-конструктивни в възраждането на процеса. Това бе основен акцент по тази тема и за момента не знаем какво ще е съдържанието на резолюцията, която, с която ще излязат палестинските власти, така че основно акцентът е как да се възстанови процеса. Това е основно, което обсъждахме за заселванията. Нашата позиция като съвет е, като съвет е напълно ясна. Тя е изказана и в заключенията на съвета, и в декларации на върховния представител. Винаги заявяваме, че тази практика не е приемлива и че е нарушение на международното право. Ако прочетете заключенията ни и от май, ние отново там в най-категорични думи обличаме пак тази си позиция. За Иран отново имаме ясна позиция и тя се отразява в последните заключения, които приехме в понеделник. Санкциите сами по себе си не са пълноправна политика. Те не решават сами за себе си проблема. Те са част от един а, двоизмерен подход, където а, ние настояваме и на много силен елемент на дипломатически а, е, преговори срещи с е, представители на иранската страна в процеса 3 плюс 3, като се опитваме същевременно да установим и атмосфера на доверие. В такъв смисъл бяха направени и предложения. Така че позицията на съвета е абсолютно недвусмислена. Ние осъждаме е, продължаващото производство на обогатен е, уран и разширяването на мощностите за тази цел. Е, също така и производство на тежка вода, което според нас е нарушение на разпоредбите на съвета за сигурност и Международната агенция по атомна енергия. Това е позицията на съвета. За мисията в Мали. В този момент Европейският съвет и Върховният представител т.е. в момента съвета и върховният представител работи по установяването на мисията и считам, че е прекалено рано да се коментира каква може да е реакцията на страните членки. Но като се има предвид колко тежко е положението там, изказахме много сериозна загриженост в заключенията на съвета и предполагам, че е независимо от економическото положение, от кризата, реакцията от страна на страните членки ще бъде съвсем незабавна. Но остава да видим как точно ще се развият нещата в близките няколко седмици. Положението в Гвинея Бисао, госпожо Гомес, е изключително обезпокоително. Вчера имахме възможност в рамките на политическия диалог между Европейския съюз и Кабо Верде да обсъдим този въпрос, да обсъдим положението в гинея А, това е въпрос, което, който безпокои много Кабо Верде. положението там поражда безпокойство, опасения за трафик на наркотици и друга незаконна дейност в страната. Във всички случаи населението е жертва на това, което се случва там. Така че съветът е, има възможност да очертае своята позиция. Той е правил това и в миналото. И ситуацията продължава да бъде да буди безпокойство. Мали и като цяло положението в Сахел са моменти, които ни безпокоят и те бяха визирани по време на обсъжданията на съвета по отношение на хуманитарните е, убежища е, има предложения да се създадат е, такъв е, тип е, е, сигурни, така да се каже, убежища, но все още няма конкретни реакции по това предложение, защото в съвета на сигурност няма и единодушно мнение. Едно е да се е, създадат такива безопасни коридори или убежище, друго е да успееш да е, доведеш населението до тези места. Така че в съвета за сигурност няма единодушие по този въпрос. И Хуманитарната ситуация безспорно е изключително тежка. Биват убивани хора всеки ден там. Общия брой на жертвите надхвърля 40 хиляди за момента. И е изключително важно, разбира се, да бъде сложен край на насилието. Да се прекратят тези избивания. Затова съвета отново е, изказва е, пълната си подкрепа на мисията на господин Брахими. Както знаете, той в момента провежда една поредица от визити в ключови страни. Е, посетил е Сирия, разбира се, но и съседни страни. Върховният представител на господин Баросо и други представители. Се е срещнал с, с е, господин Брахими в, е, по време на общото събрание на ООН и е, ние изказахме пълна подкрепа за неговата мисия. С споразумението за признаване на индустриални продукти с Израел нямаме, няма общ, няма единодушие, както знаете, в съвета но е, някои страни членки е, заеха много е, твърда позиция за, по отношение на продуктите, които са произведени в окупираните територии и поселенията. Но за този момент, към момента в съвета няма обща една позиция между държавите членки. Два въпроса бяха зададени за Кипър и за назначаването на нов представител на господин Барозо. Ако ми е, позволите, ще отговоря на тези въпроси в е, двустранен разговор с задалите ги, защото аз съм тук в качеството си на представител на Върховния представител на Съюза по въпроса на външните работи и смятам, че ще разберете, че не се опитвам да избегна отговора на въпроса. Знаете, че аз винаги съм открита, но не мисля, че сега е удачният момент, когато обсъждаме заключенията на съвета. Така че въпросите за Кипър ще отговоря лично на господа депутатите. И по въпроса за арабските страни, арабската пролет, какво прави Европейският съюз. В тази тематика се появиха и елемент на критика или на съмнение дали всъщност Европейския съюз е заслужил тази Нобелова награда, искам да повторя в такъв смисъл изявлението, което направихме в понеделник. След срещата на върха за външни работи, че Нобеловата награда отразява всички постижения на Европейския съюз по отношение на мира от самото му създаване. И за нас няма никакви съмнения, че Европейския съюз е един проект на мира. Uh, В света и в Европа след създаването на Европейския съюз вече не се е случвала световна война и безспорно създаването на Европейския съюз е допринесло за това. А Нобеловата награда също така е и стимул за Европейския съюз да продължи в този дух. Ние имаме огромни отговорности. Говорихте за палестинския проблем, за арабската пролет и други е, места по света, където има кризи. Европейския съюз не е основния, не е единствения основен участник в този процес. Има регионални организации, съществува ООН, но Европейския съюз се опитва да поеме своята собствена роля. Винаги, разбира се, в сътрудничество с други международни организации и регионални организации – затова, примерно, в Сирия работим в тясно сътрудничество с Арабската лига и ще има среща на министерско ниво между двете, между Европейския съюз и Арабската лига. Това ще се случи за втори път на 13 ноември. И едва втора среща, която ще е много голяма възможност да обсъдим всички тези проблеми, които се случват в нашето южно съседство. Прехода в много страни, наши съседки на юг – който налага и ние да продължим с усилията си в подкрепа на тези страни, а също така и с размишленията си как бихме могли да подкрепим тяхната кауза в сътрудничество с други организации. Ролята на Турция. Турция, разбира се, е страна, която има своята роля и която ще продължи да има ро... своята роля в, ре... в региона. Тя е важна за този регион, но не е единствената. Има и други страни, които са също, имат също толкова голямо значение за региона и които играят своята роля. Споменах Арабската лига, те би следвало да бъдат приоритетни е, партньори по въпросите за това какво се случва в страните от арабската пролет. I think I have, uh, I have covered if I've... Струва ми се, че отговорих на всички въпроси, но ако не съм, сте добре дошли да ми припомните. Мисля, че горе-долу всичко покрих. Благодаря много, госпожа министър. Отново искам да изразя огромните ни благодарности за това, че успяхте да дойдете тук за този открит дебат с членовете на Комисията по външни работи. Имаме две други точки в дневния ред. Благодаря ви много, че нямате предложения за обсъждане по точка разни. След това трябва да ви информирам, че следващото заседание ще бъде следващата седмица, в четвъртък, в Страсбург. Е, ще гласуваме на тази, това заседание на комисията от 10 до 11.30 в четвъртък следващата седмица. Успяхме да се справим с, цели, целият дневен ред. Благодаря. Закривам заседанието.